So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Дами и господа, смятам, че е време да започнем. Има достатъчно представители тук в комисията. Преминаваме към първа точка приемане на дневния ред. Втора точка съобщение на председателя. Искам да кажа, че в дневния ред има няколко малки технически изменения. Първото изменение се отнася до точка 5. Госпожа Лихтенбергер не може да присъства днес тук. Така че пета точка, която се отнася до 26-я годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз, няма да бъде дискутирана днес. Точката ще бъде а, запазена. Все пак ние ще определим срок за изнасяне на измененията. Така че след 13-та точка, след гласуването ще обсъдим точка 20, която се отнася до доклада на господин Цая. Той няма да е тук след обяд, затова преди обяд трябва да обсъдим точката но все пак трябва да проведем и дискусията с господин Шевчович. Ам, така че а, господин Сая трябва да е тук и по време на дискусия с господин Шевкович и след а, това. През юни ще има изваредно заседание в а, Страсбург. Ще има междупарламентарен семинар. На 27 октомври ще има още едно изслушване. И на 30 ноември също ще има едно трето гласуване, свързано с гражданските права. Господин Свеска, който се занимава с въпросите, свързани с защита на имунитета на господин Фараш. Госпожа Лихтенбергер отговаря за правната осна, правното основание, господин Сая за процедурата по комитология и господин Рика за кодификацията. Това са съобщенията, които исках да направя. Има ли някакви коментари от ваша страна по дневния ред? Искам един, имам един въпрос документа свързан с борбата срещу пиратството. Преговорите ще започнат през понед... в понеделник, следващата седмица. Искам да знам има ли някакъв отговор и искам да знам ние като правна комисия как ще процедираме по-нататък и как стоят нещата в комисията по търговия. Там има ли някакъв отговор? Много добър въпрос, каза председателя. Дали някакво писмо сме пратили или как стоят нещата? Добре, ние работим по въпроса. Това е информацията, която получих. Така че ще ви държим в течение. Възможно най-бързо ще ви предоставим този документ. Проблемът е, че това е заложено и в междуинституционалното споразумение. Има съвещателни процедури, които трябва да бъдат приключени. Ние чакаме документа да мине през ИТРА и така нататък. Сега преминаваме към точката трета, одобрение на протокола на заседанието от 17 май и 31 май. Има ли някакви забележки? Няма. Тогава ги приемаме. Четвърта точка. Това е доклад на господин Кислевка, свързан с засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и закон на раздела. Докладчикът има думата. Пане Przewodniczący, е, Благодаря, господин председателю. Както може да си спомните, по време на пленарното заседание а, ние одобрихме въпросът свързан с засиленото сътрудничество в областта на приложимото право, което се отнасяха до развода и законната раздяла. Следващия етап е законодателната процедура. Парламентът изчаква изготвянето на документа, който трябваше да ни бъде предоставен от съвета, но все още не е предоставен този документ. Ето защо парламентът се обърна към съвета тъй като въпросите, свързани с развода и законната раздяла, са изключително голямо значение. Ето защо казах вече, че ние се обърнахме към съвета с молба да ни дадат възможност да се изключим при изготвянето на този законодателен акт. така че а, ние да можем да изготвим нашето становище по въпроса и да дадем нашето мнение. А, искаме да дебатираме този въпрос и искам да използвам присъствието на представители на съвета да ни обяснят какво е становището на съвета а, и кога ще можем да очакваме първият работен документ. Председателят има ли други въпроси. Както разбирам, господин Цвевка има въпроси към съвета и чака отговор от тях. Моля. Muchas gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. От името на съвета искам да ви благодарим, да благодарим на парламента за опростяването на цялата процедура. След като получихме опростеното разрешение, всичко, което трябва да направим, всъщност е да го представим за одобрение. В момента се прави превода и в момента, в който той е готов, мисля, че ще постъпи за официално одобрение и засилено сътрудничество. Това е решение, което имаме за силното сътрудничество по регламента за изпълнение на засиленото сътрудничество. По принцип вече имаме споразумение на относно ключовите му елементи. Не искаме обаче да избързаме и да се ангажираме преждевременно, имайки предвид, че изчакваме и официалното решение – за започване на диалога с парламента. По време на испанското председателство, всъщност, може би няма да успеем да направим много, защото остава всъщност само една седмица, така че наистина това остава в ръцете на следващото председателство, където ще се водят преговори на базата на основните принципи, които ще бъдат договорени и надяваме, че това ще бъде сътрудничество с парламента. Има ли други желаящи, които искат да вземат думата? Ако не, докладчика отново има думата. Благодаря. Благодаря за информацията, дадена ми от съвета. Искам да използвам тази възможност предвид а, смяната на председателството. А, скоро ще длъжно ще влезе бългийското председателство. Искам да се обърна и към представителите на отделните държави членки, които изявиха желание е, да вземат участие в изготвянето на документа. Трябва да се поощри съвместното сътрудничество. Така че е възможно най-голям брой от държавите членки да вземат участие и да се присъединят към документа. Така че накрая всички държави членки да приемат този документ. И ние се надяваме, че скоро ще получим документа, за да можем в комисия да продължим нашата работа. Председателя, благодаря господин Цевка. Приключваме с тази точка. Преминаваме към следващата точка, която беше свързана с доклада на госпожа Ева Лихтенбергер. Тук просто ще определим срока за внасяне на изменения. Срокът е 12 юли 2010. Преминаваме към точка 6. Докладът на Диана Лолис, свързана с Рим 2. я имаш думата. Благодаря, господин председател. Колегите са видели, че тази сутрин бе раздаден един работен документ по този въпрос, свързан с Рим 2 и приложимото право към клеветата. Този документ наистина малко късно бе раздаден, но от друга страна не се паникосвайте, защото нещата няма да се развият много бързо. Разполагаме с цялото време на света и крайният резултат от нашите разисквания може да бъде да не правим нищо. Така че имаме наистина много време по един наистина деликатен и чувствителен, изключително труден въпрос – толкова труден, че когато работим по Рим 2, както знаете, много често оставяме въпроса на страна. Всъщност, оставяме на страна въпроса, защото очакваме комисията да изготви едно проучване. То вече е готово от известно време и в последствие имаме и едно изслушване в тази комисия. Това, което се опитва да направи този документ, е да ни запознае с състоянието на нещата, някои от проблемите, някои от въпросите и разглежда някои от възможностите. Сега бих искал да направя точно това накратко, за да видим дали имате да повдигнете някои въпроси. Настоящата позиция, пред която сме изправени и всички ще видим това по време на работата по Брюксел 1, което определя съдебната практика в трансграничните случаи, свързани с една и съща тема. Но Рим 2 се занимава точно с приложимото право, приложимо към такива дела. По отношение на закона, в момента имаме работа на парче. На практика имаме 27 различни закона по този въпрос в различните държави членки. Така че съвсем правилно медиите могат да отразят с загриженост, че когато в една държава членка публикуват нещо, те не могат да са сигурни заради естеството на съвременните медии, кой закон ще се прилага към това, което пишат, ако наистина той е близо до темата. И така те са в дадена страна. Някои закони в някои страни са по-строги. Обругаването в някои страни е наказателно престъпление. В друга страна, като моята, равнището на щети и компенсации може да бъде много високо. Така че това е наистина една доста сложна ситуация към момента и медиите смятат, че в някои моменти това има доста охлаждащ ефект върху свободата на словото. Делата, които постъпват в съда в различни държави членки, обикновено касаят обществени фигури и известни лица, които завеждат дело в съда. Това, което обаче не наблюдаваме, е хора от е, средната класа, обикновени граждани, които могат да станат жертва на таблидната преса или коментари по интернет, които по същия начин могат да разрушат живота им но те нямат начина да поискат правосъдие така както тези на по-високо ниво. Това, което законът се опитва да направи, всъщност е да осигури един такъв балансиращ акт. От една страна да се осигури правото на свобода на словото на пресата, но когато трябва да преценим коя юрисдикция или кой закон се прилага, наистина даваме предимство на юрисдикцията и на закона на ощетената страна. Така че търси се избора наистина един балансиращ акт, когато се определя рамката за избор на закон, което има известен защитаващ ефект за тези, които са ощетени. Определено обаче, пресата смята, че това отива твърде далеч. Отива ли обаче наистина толкова далеч, за нас е много трудно да преценим защото доказателствата са само в самите дела, където хората всъщност имат правото по закон да съдят пресата. Но, както казах, това са обикновено хора на по-високо ниво. Разбира се, има и случаи от друго естество, социални работници, например в е, Великобритания. Пресата беше писала, че са педофили и какво ли не, които не са всъщност, но целият им професионален личен живот всъщност бе разрушен. И не знаем колко от други такива случаи има, които просто не стигат до съда. Докато законът, какъвто е сега, всъщност осигурява баланс от една страна между правото на слово на пресата и от друга страна правото на личен живот на гражданите. В същия този микс има и широко отражение в е, пресата с, на един проблем в е, британските съдилища и си струва да го коментираме. Клеветата в туризма. Твърди се, че се използват британските съдилища, тъй като присъждат обикновено високи компенсации и по-лесно се получава присъда. Като разгледате доказателствата обаче, ще видите, че няма толкова трансгранични случаи, които са внесени в британски съдилища, а тези, които наистина са в съда в Великобритания, се оказва, че не са толкова лесни за решаване, защото британските съдилища са доста строги и в момента дори се поставят допълнителни бариери за внасене на такива дела в е, съда в Великобритания, ако няма някаква пряка свързваща връзка с е, британското правосъдие. Става обаче ясно, че когато едно дело влезе в е, британски съд, ако журналист или медията преди всичко наистина е направил един верен, достоверен а, репортаж, те си имат защита. Ако е недостоверен, но по един отговорен начин отново си имат а, защита, така че медиите по никакъв начин не би трябвало да се чувстват застрашени, когато наистина репортажите им са направени с необходимата отговорност, независимо доколко са достоверни. И това се вижда от развитието на делата. Но наистина отново ние не можем да съдим. Има наистина доста доказателства, които посочват, че има много дела, очевидно от е, съдилища в е, други юрисдикции. Чувал съм за Дания, но не съм го потвърдила, които казват, че са застрашени от действия на Брита... от е, дело в британски съд и те казват, че предпочитат да платят някаква сума за уреждане на спора, без да се стига до съд. Не знаем дали това е така. Ако това е така, може би наистина трябва просто да се намерят по-добър юридически съветник. Но наистина това са по-скоро анекдоти и нямаме наистина сериозни доказателства, че това е така. Но, ако това е така, това показва, че новото британско правителство наистина иска да направи възможно най-доброто за решаването на този проблем. И ако оставим британски проблем на една страна и да се надяваме, че той ще бъде решен, това, което искаме да направим и, или искаме ли да направим нещо в Европейския съюз като цяло. Пресата в някои случаи казва, казва, че разбира се, бих искали да има такъв режим, какъвто има в САЩ, където правилата на първата поправка по свободата на словото имат основен приоритет. Но в момента в повечето юрисдикции в Европейския съюз е, има наистина по-балансиращи актове между правото на личен живот, на репутация и правото на свобода на словото. И това наистина се подкрепя на европейско ниво от Съюза като такъв, който се придържа към Конвенцията по правата на човека. Така че, след като имаме такава една подкрепа, която е заложена в конвенцията, тези права съществуват и трябва да бъдат балансирани на европейско ниво. Това всъщност ни води до възможността, където наистина можем да опитаме и да се върнем назад и да определим право, правило за конфликт, което всъщност предложи парламента или пък да търси някакъв хоризонтален инструмент на база вътрешен пазар. И ако имаме подкрепата от страна на Европейската конвенция за правата на човека, бихме могли да я използваме, защото това ни дава една добра основа за начало. Но ако разгледате проучването, отговорите от страна на медиите показват, че те не искат такова правило. Така че остава въпроса. Може би медиите ще ни кажат все пак какво искат в един европейски контекст. И спомням си, че в европейския контекст наистина трябва да извърши такъв един балансиращ акт със съответните права. Защото ние не сме в американската ситуация. Мисля, че има някои други интересни развития, които ние като комисия може би също трябва да проучим. Нашата политическа група направи едно изслушване в началото на тази седмица относно едно развитие в Исландия, колкото и е странно, Решено бе чрез, след економическата криза, че Исландия иска всъщност да се превърне в дом на свободните медии и в момента приемат закон в своя парламент с основното си намерение да кажат ние сме свободно пространство, ние имаме най-добрия закон по свобода на словото и добре дошли са всички медийни компании. Да, това е една интересна идея, но трябва да внимават, защото това може да влезе в конфликт с тяхната кандидатура за членство в Европейския съюз и изискванията да приемат европейското законодателство. Така че смятам, че нашата комисия може би наистина трябва да направи нещо, защото докато разговаряме с е, колегите от Исландия, наистина в нашата комисия трябва да помислим за този закон и как е, ще действа наистина в съответствие или във връзка с е, Брюксел 1 и какви са връзките му с Рим 2. Защото ако все пак имат е, отговори на някои от въпроси, не е лоша идея просто да ги разгледаме. Но Исландия е малко като Великобритания. Те са в средата на Атлантическия океан и от една страна гледат към Европа, от друга страна към САЩ. Така че, може би това ще е един добър модел за Европа и трябва да го обмислим. И така, този работен документ посочва къде сме в момента, на къде можем да се насочим. Съвсем откровено казвам, че всъщност не предлагам практични решения. Всъщност просто посочваме, че имаме проблем, че трябва да го разгледаме и да видим нали, дали има начин да го решаваме или просто да си оставим нещата такива, каквито са сега. Благодаря. Благодаря на Даяна Уолис. Това е една тема, която дълго дискутираме в нашата комисия. Също обсъждахме въпроса с процедурата за разследване. Това е една много сложна тема. Относно изключителното право на Исландия, видяхме какво, до какво доведе и до къде стигнаха банките. Сега Адиус Свевка има думата. Е, благодаря. Искам да благодаря на госпожа Уолис за обстойното въвеждане от нейна страна в тази тема. Много е добре, че ще продължим да се занимаваме с тази тема в рамките на нашата комисия. Това е една тема, която е от голям интерес за мнозина. Може би не само в медийните кръгове, но и отделни личности, които биват оклеветявани, ще се заинтересуват със сигурност от този въпрос. Даяна с право спомена, че много от ищците които са били обвинени, че са направили нещо или не са направили нещо. Това може и да е така, но въпросът е защо? Сумите, които се плащат, за да се започне а, процеса или за определене на обещетението, а, тези суми, които се плащат, са много високи. И а, не всеки човек може да си позволи да плати такава сума. Така че а, този случай ще е трудно, тази личност, този човек да може да защити своите човешки права и неговото име да не бъде опетнено. Да, няма съмнение, че трябва да се спазва свободата на словото. Но все пак медиите трябва да поемат отговорност за изразеното от тях мнение, а тази отговорност липсва все по-често. Трябва а, да има един баланс между интересите на медиите и интересите на тези, които искат а, да запазят името си чисто. А, трябва да се продължи дискусията. А, няма срок. Не сме притиснати от времето така че можем да продължим с нашата работа съвсем спокойно. Трябва да се срещнем с представители на медиите, но не трябва да забравяме, че ако защитим интересите на медиите, в смисъл, че ще се премахне този вид туризъм, а именно да се даде възможност, да се премахне възможността за получаване на големи обещетения от Искам да подчертая, че трябва да се запази баланса в интерес на този, който е ощетен. Американския модел, да, съгласен съм а, с мнението на председателя, че исландския модел е доста хумористичен. И трябва, искам да повторя още че трябва да продължим да водим дискусията в парламента и в рамките на нашата комисия. Председателят. Да, докладчикът е, има право, че а, такъв вид а, процеси са свързани с а, огромни, колосални суми. И за частните лица това е почти невъзможно. А, това са Става въпрос за пет цифрени, дори 6 цифрени суми. Трябва да се обмисля една альтернатива. Резолюции за альтернативи. Трябва да има една морална инстанция. Трябва да има инстанция, която да определя, че да речем в определен случай Практиката не отговаря на на журналистическите практики. трябва да проведем още една дискусия. Може би на европейско ниво трябва да намерим един модел, който да е по-достъпен и за двете страни в един процес. Има ли други, които искат да вземат думата? Няма. Тогава приключваме с тази точка. От 99-та година се занимаваме с а, тази м, тема и сега Ангелика Ниблер поема инициативата. Надявам, че това няма да се превърне в синоним за гарантиране на законодателни процедури. Уважаеми е, колеги, в е, работния документ се опитах да обобщя и да покажа какво е актуалното състояние на нещата и какви са оценките на въздействие, върху които можем да се оповаваме. Опитах се да обобщя нашата позиция. Взех предвид и оценката на въздействието на комисията. Да се вземат предвид и допълнят, коригират правомощията, които с които разполага парламента. Точка четвърта е свързана с принципите, с които ние можем да усъвършенстваме нашата работа. Някои от аспектите, включени в доклада, обобщават дискусиите, които съм водила с някои колеги оценка на въздействието на комисията. Искам да спомена още веднъж, че госпожа Климбан, тя е ръководител на съвета за извършване на оценка на въздействието. Тя също ще вземе думата. В комисията се свърши много работа. През 2006 година беше създаден съвета за извършване на независима оценка на въздействието и ам, съвета работи като независим орган, независимо от отделните звена в а, комисията. Ам, обсъдихме много законодателни инициативи и установихме, че трябва много неща да бъдат подобрени. Становищата и решенията на този съвет не са обвързващи. Членовете на съвета и всъщност те се назначават от комисията. Това е в момента актуалното състояние, свързано с оценката на въздействието. Е, разбира се, ние ще приемем и всякакви идеи и предложения от страна на комисията. В парламента също се свърши а, доста работа. А, е, Комисията по а, промишленост също а, се възползва от тези дискусии, но недостатъчно. Има възможност да се изготвяне на а, препоръка за политически насоки, свързани с оценка на въздействието. През 7, 17 юли 2008 година бяха а, приети някои конкретни решения а именно, че а, оценките на въздействието да се поставят в центъра на нашата работа в а, рамките на специалните комисии и а, измененията, които идват от страна на парламента, да имат своето въздействие и влияние върху практиката. Тук се сещам и за доклада на Естрела. Имаше много изменения от страна на Комисията за защита правата на жените, които имаха практическа насоченост. От пленарна зала беше одобрен доклада. Следващата седмица ам, ще се занимавам с доклада на колегата Сомер за етикетирането на храните. Също а, важен въпрос е и страната за страната на происход на отделните продукти и стоки. В тази връзка независимите оценки на въздействието а, са много важни. В момента върви изследване, свързано с най-добрите практики в отделните държави членки. и в четири държави членки, в Холандия, Швеция, Великобритания и Германия се водят такива външни оценки на въздействието. Те са структурирани по различен начин. По отношение на процедурата, искам да кажа, че можем да вземем, да се възползваме от опита на тези държави, които водят независими външни оценки на въздействието. Основни принципи трябва да спазваме при нашите дискусии. Трябва да имаме предвид, че оценката на въздействието не са политически решения Политическото решение трябва да се вземе в рамките на една демократична процедура. Многократно от заинтересовани страни беше казано, че оценките на въздействието водят до отежняване на бюрокрацията, бюрократичните процедури, но а, бих искал да спомена, че трябва да се въздържаме от създаване на нови механизми и инструменти, които а, да увеличат бюрократичния товар. Трябва да обмислим много добре какви предложения, инициативи трябва да бъдат включени в оценката на въздействието, какъв ще е предметът на оценка на въздействието. Не може всичко да бъде подлагано на оценка, трябва да има а, конкретна формулировка какъв ще е предмета на оценката на въздействие. Също какъв е обхватът на контрол върху тази оценка на въздействието трябва да се концентрираме върху економическите последствия в рамките на една, една такава оценка. Трябва да се включват културните, социалните, обществените, публичните аспекти. Многократно беше изразено желанието една такава оценка да е, се посвети на малките и средни предприятия. трябва да се включи контрола върху принципа на субсидиарност. Въпросът свързан с това как може да се подобри оценка на въздействието от страна на комисията. И на последно място, как ще успеем в парламента да използваме този инструмент, свързан с оценка на въздействието. А, имаме инструменти, които вече са разработени и се използват успешно. Но какви възможности ще а, ни се отдадат в рамките на едно по-добро правоприлагане и как можем да включим в тази насока и оценката на въздействието. Трябва да проведем дискусии с други комисии, за да видим те как работят с този инструмент. може би е добра идея да се говори с Комисията по промишлеността, където има редица регламенти, чието приложно поле може да бъде разширено с помощта на този инструмент оценка на въздействието. Ще е добре, ако можем да специализираме дискусията, свързана с независимата оценка, с експерти, представители на различни а, инстанции, заинтересовани страни. Аз искам да благодаря предварително на колегите, които ще дадат своите идеи. Председателя, благодаря. Госпожа Геринга има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за този интерес е, въведение в темата. Темата наистина е много важна за независимото оценка наистина ние трябва да се вземем решение по това, което ще се отрази на по-добро подобряване на законоприлагането, правоприлагането. Разбира се, трябва да се спрем върху критериите на бъдещите оценки. Аз бих искала да представя е, моето становище. Аз съм съгласна, че става дума, е, че темата е много важна е, по отношение на новото правораздаване. Този инструмент наистина ще е, улесни вземането на решения. Както бе казано, то не може обаче да замести политическото решение. Законодателя залага правото, а не служителите, които го прилагат така че тази оценка няма задължителен характер. Но разбира се, е, самото е, оценка, макар че тя, самата оценка не е задължаваща, все пак е, тя попада в компетенциите на законодателите. И мненията дали тя не е обвързваща, становищата, дали становищата, че тя не е обвързваща за, за е, службите на комисията, е, натиска за това е толкова голям, че трябва наистина да се вземе предвид. Трябва да говорим с експертите. Този е, въпрос се свързва и с въпроса за независимостта. Ние много сериозно гледаме на обективната е, картина. Е, но как ще гарантираме тази независимост и как ще гарантираме, че, че е, оценката не служи на определена е, група интереси? Наистина, това е, е някакси. Е, трябва да обърнем внимание на комисията е, и може да се отправи упрек към комисията, че тези оценки не винаги са съвсем обективни. Но как ще сме сигурни, че новия вид оценки ще бъдат напълно е, обективни? Е, бих искала да попитам госпожа Ниблър как е, си представя в бъдеще взаимоотношенията между съвета, е, оценката и, и съвета и новите оценки, които ще бъдат правени от независими, независими експерти. Как ще работят съвместно дата органа? Какви са, как ще се съблюдават вътрешните критерии? Е, но трябва да се спазват и е, обществените критерии също. Е, какво ще бъде въздействието върху обикновения граждани, нормалното право, да кажем социалното право, социалните му права, например? Благодаря, колегата Албрехт. Благодаря, на Ангелика за добрия документ. Той е много добра основа за е, дискусия, защото добре е структуриран и дава добра е, структура на дискусията. Важното е, разбира се, в крайна сметка да се прилага на практика както трябва затова е, се хващам за думите, че наистина не е политическо решение, не, е, не заменя политическото решение, но важно е да се каже, че оценка на въздействието не, не трябва да е и заместител и ерзат за, за обществените дискусии и е, дебати по темата въздействието, е, екстернализацията, външно въздействие ще бъде е, значително ограничено, е, защото при оценката оценката всъщност има много силен вътрешен елемент, тя е насочена към институциите и не води до едни разширени външни публични консултации тя не екстернализира политическото решение. Ето защо е, трябва да, по въпроса за подобряването, за усъвършенстването, е, трябва да кажа, че оценката на българския парламент в, е, извинете, на Европейския парламент в този борт, в този съвет е много важно. Освен това, за да се, най-малкото е да се гарантира независимостта, за да се покажат е, и защитават различните интереси, различните гледни точки. Но е, но не смятам, че трябва да се екстернализира работата на този борт, на този съвет, защото според мен е, това е, ще го превърне в един е, хоризонтален инструмент на консултации и той не би трябвало да бъде инструмент за блокиране на важни решения. По този път може да се отиде много далеч не трябва да разводняваме много нещата. Институциите трябва да работят заедно по оценка на въздействието и всички участващи, участващи е, парламента, например, е, комисията също да участват в процедурата по оценката, но външни влияния да бъдат е, сдържани, ограничени, защото всеки може да се информира, всеки има свободата да бъде информиран за това, но да не участва, да не редактира, да не защото е, не може да бъде гарантиран елемента обективност е, е, в такъв случай. Благодаря колегата Борис. Поздравявам госпожа Ниблер за това, че се зае с тази важна тема. Тази тема наистина има важни последствия за подобряване на е, правоприлагането. Е, тя опира до политически е, области, важни политически области. Няколко бележки имам, е, две всъщност е, по доклада. Първо, трябва ли е, тази оценка да бъде независима от отделните институции? Ако, ако трябва да сме обективни, при подкрепа на политическото решение, според мен, институциите, парламента, съвета и комисията трябва да се е, опрат и на външни е, групи, които е, представят различна гледна точка. Е, госпожа Ниблер е, спомена, например, е, борда но ако искаме да имаме независими е, оценки, този борт е, трябва да е независим също и да има подкрепата на всички европейски институции. Второ, мисля, че трябва да имаме единна методология за оценката, защото без е, такива ясни рамки и критерии оценките могат да ни тласнат в различни и опасни посоки и вместо да помогнат и да подкрепят политическите решения, могат да усложнят нещата. Може да се подадат на влияние от различни е, групи интереси, различни е, лобита и ето защо една единна е, методология според мен е един от най-важните елементи за е, тези оценки и е, за да могат те да изпълняват ролите си на подпомагащи политическите решения и процеса на вземане решения. Да, парламента е, се занимава многократно в предишните два законодателни мандата с тези, тази тема. Би било добре, ако в трите институции се е, е, изработи и се възприеме единен подход е, към е, оценка на въздействието. Идеално би било, ако имаме една, ако има една обща агенция с участието на парламента, съвета и, и комисията, за да могат да имат равнопоставеност в, при тези оценки на въздействието това ще улесни вземането на решения при по-сложни въпроси, е, за да може да служи това при вземане на политически решения. Мой опит е, че след 11 години дискусии, особено дискусиите, които е, се водят с председателя на комисията, е, и в изпълнение на междуинституционалното споразумение, всъщност това доведе до факта, че комисията не е готова да, да е, комисията не е готова да разреши това е, вземане на е, тази оценка да бъде вършена от институция, от някакъв орган, който е извън институциите. Това обаче из, изискване вече не може да се е, следва, защото е, въпросът има няколко страни и не би трябвало да отклоняваме нещата. Е, няма да се спирам на мотивите е, защо комисията е, действа така. Е, за мен е важно, е, че е, да, из, да изложим от два, от два въпроса. Първо, комисията трябва да подобри своите собствени е, оценки. И втория комплекс въпроси е, е, е, че и ние също трябва да засилим и подобрим нашите оценки на въздействието. Важно и разумно е през септември, когато бъдем във Вашингтон, да се занимаем с тези два аспекта. От десетки години вече е, е, се, е, можем да се получим от техния опит. От години вече те имат, в щатите имат орган, който прави оценките на въздействието за и от името на Конгреса. Разбира се, по принцип е, идеята не е лоша, е, но е, защото това засилва фактора независимост, отразява се и на качеството на самите оценки, което може да бъде подобрено. Трябва да говорим с отделните комисии и да видим до каква степен в програмата на комисиите е удобно да включим темата в техния дневен ред, да бъде поканена госпожа Ниблер, за да се се разшири е, темата и да бъде обсъдена и с комисиите. Сега ще помоля е, госпожа Климбер е, за да, да представи гледната точка на комисията и да допълни нещата. След това ще чуем Ангелика Ниблар отново и ще стигнем до решение. Благодаря, господин председател, че ми давате възможността да коментирам по работния документ. Благодаря много на госпожа Ниблер за този работен документ. Хронологично искам да разгледам документа. Мисля, че това ще бъде най-лесният начин и след това ще отговоря на някои от повдигнатите въпроси. Започвам с един малък детайл в началото за неформалното ангажиране на високо ниво на господин Штрайбер. Всъщност искам да го коригирам това становище, защото това е много структуриран обмен и всъщност е, трябва да се направи по-регулярно. Стигайки до следващата точка, в работния документ се казва, че независимата оценка няма решаващо значение за формиране на законодателството. Поне за комисията, като говоря в момента за комисията, Сметната палата направи одит на дългодишните резултати по системата за независимата оценка. Очакваме през септември да излезе доклад на Сметната палата и не съм сигурна, че присъдата ще може наистина да се базира на това, което ще излезе Сметната палата при техните констатации. Доклада е наистина на базата на двогодишна проверка на дейността. Много, друго едно изявление беше, че комисията не винаги е давала своята оценка на въздействието или пък е представила невярна. От 2003 година всъщност започнахме да променяме своята система и през последната година само са направени 400 такива независими оценки на въздействието. Направихме и една стъпка напред обаче в интернет страницата сме показали едни 160 инициативи с съответните пътни карти, в които пътни карти се посочва ясно дали ще се прави оценка на въздействието и дали комисията възнамерява да, ако възна, не възнамерява да прави такава, защо не? Тези пътни карти обикновено излизат една година преди самите инициативи, така че има време за всички тези, които смятат, че някои от е, предложенията, които са в процес, трябва да бъдат е, подложени на оценка на въздействието и имат възможност да изразят мнението си. Тези пътни карти са нещо като мини оценка на въздействието. Посочват е, проблема, целта, какво и защо трябва да се направи на ниво Европейски съюз, какви са различните варианти и всъщност вече дават доста съществена информация. Но новите инициативи се обхващат с нови пътни карти, това е един постепенен, постоянен въпрос. Днес са 160, утре може да са 220. Казах, може да ги намерите на интернет страницата на комисията по нормативните разпоредби. По отношение на становищата на съвета за независима оценка, Неговите становища не са задължителни и не могат да предприемат мерки. Да, ние сме назначени от е, председател, аз съм член на този съвет. И тук се поставя въпроса за нашата независимост. Ние сме изцяло независими от службите, които правят самата оценка на въздействието. И ако разгледате нашите становища, които са публични, питам се дали ще намерите становища, които ще кажете, че не са независими. Друг един факт е, че над 30% от тези становища са изпратили обратно оценките на въздействието, защото не са били достатъчно добри. И в крайна сметка, ние сме тези, които подаваме информация за вземането на решения, които трябва да бъдат взети от политиците. Господин Айбрайхт спомена този въпрос. Политическите решения не могат да бъдат вземани от е, експерти или служители. Те се взимат от е, комисарите. Ние предлагаме информация, на базата на която да се вземат тези решения. Друг е, важен въпрос за нас е, че рядко се актуализират оценките на въздействието при промени в законодателството. Казано бе, че трябва да се търсят начини да се прави оценка на въздействието при съществени изменения в законодателството. От 2006 година имаме междуинституционално споразумение между парламент, съвет и комисия, където се посочва, че съвета и парламента се задължават да извършат оценка на въздействието, когато се счита, че това е необходимо по отношение на законодателния процес преди приемането на съществено изменение. Цитирам в момента от този общ подход, който от 2006 година, общия подход между съвет, комисия и парламент. Друг един аспект. Изцяло съм съгласна с госпожа Нибле. Ако разгледате различните системи в различните държави членки, наистина многообразието на подходите е голямо. Искам обаче да поясня, че в Холандия и Германия – се разглежда само изчисляването на намерението на административното бреме. Докато оценките на въздействието от страна на комисията разглеждат е, субсидиарността, оценката върху малките и средните предприятия. Изобщо трябва ли този въпрос да се повдига на европейско ниво? Нашите оценки на въздействието разглеждат економически, екологични и социални аспекти. И наскоро предприехме усилия за да подсилим анализа на социалното въздействие. Така че имаме един интегриран комплекс подход по отношение на ползите и недостатъците. Разглеждаме въпроси свързани с субсидиарността, различните варианти и разполагаме с методика, която е публикувана в нашата интернет страница. Стигам до последния въпрос. Мисля, че със съвета за оценка на въздействието, на лице е създадена една сериозна система. Докладът на Сметната палата, който ще излезе през септември, се надяваме да подкрепи казаното от мен, но трябва наистина трите институции да работят заедно, така както са приели общия подход. Комисията винаги е посочвала, че сме готови да включваме съвета и парламента по оценка на въздействието на собствените им изменения. Благодаря. Госпожа Ниблер има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички колеги за а, техните интересни коментари и идеи. Аз си записах а, всички а, неща, които бяха споменати. Вие зададохте въпроса как ще постигнем една пълна независимост на оценката на въздействието, кои критерии трябва да бъдат включени и как може да се координира сътрудничеството между отделните институции господин Албрехт посочи този въпрос още веднъж. Аз също споделям нещо на господин председателя по отношение на една обща агенция, която да извършва независими, да обработва независими оценки на въздействието. можем да се придържаме към тази цел и можем да дискутираме дали тя ще намери широка подкрепа. Можем да обмислим и альтернативи. Можем да се а, възползваме от опита в Штатите. темата за включване на външни а, оценки на въздействието. Смятам, че както в комисията, така и в парламента всички зависят в изготвянето на своите инициативи от външни страни. Ето защо трябва да има голяма степен на прозрачност, кой къде, как работи и действа. Така че можем да помислим по този въпрос за включването на външни страни в изготвянето на оценката на въздействието. Относно едината методология, господин а, Борис спомена тази тема. А, смятам, че комисията ще ни подкрепи в тази насока. С а, съвета все още не съм а, говорила, но смятам, че и те няма да имат нищо против да се а, изготви една едина методология. Да, а, имате право, а, че трябва да се извършат редица оценки на въздействието, които да имат предвид малките и средни предприятия, субсидиарността. Но в момента трябва да обмислим как да оптимизираме работата между парламент, съвет и комисия в рамките на независимата оценка на въздействието. Е, трябва да дискутираме и други е, въпроси, които са важни за нас, но можем да установим днес от днешната дискусия, че е важно да отделните държави членки да се използва експертния е, опит и добрите практики в тях. Важно е и да разполагаме с доклада на Сметната палата, който ще излезе през септември, да го обсъдим, защото все пак това е най независима инстанция, от чието насоки и заключения можем само да се възползваме. Можем да организираме едно изслушване в рамките на 1-2 часа и може би през септември е добре да поканим представител на Сметната палата, с който да обсъдим някои насоки при изготвянето на доклада. Благодаря, казва председателя. Да, по време на заседанието на координаторите ще обсъдим възможността за организирането на изслушване, на което да поканим експерти от държавите членки, представители на Сметната палата. Разбира се, още е, важно, искам да спомена, че в момента се води и изследване, което може да бъде включено в това мини изслушване. Преминаваме към гласуването. Преминаваме към доклада на господа Геринга. Искам да я попитам дали тя иска да каже нещо. Благодаря, господин председателю. Този а, доклад, както вече беше споменато, а, е директно свързан с оценката на въздействието. Е, както е свързан и с прилагането на общностното законодателство. Общото законодателство трябва да бъде приложено възможно най-бързо и прозрачно, то трябва да е ясно и разбираемо. Благодаря на всички политически групи. Успяхме да изготвим един много добър доклад, успяхме да постигнем един разумен компромис. Така че още веднъж искам да благодаря на всички. Така че доклада за по-добро правоприлагане ще доведе до по-добро правоприлагане. Okay, sorry, wir hatten hier noch einige kleine Unklarheiten im auf die letzten. Някои е, неща трябваше да изясним по отношение на списъците за гласуване. Благодаря, господин е, председателю. Искам да благодаря на госпожа Геринга за милите думи, но искам а, е, да кажа, че изменение 21, което внесох, го оттеглям. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Сега преминаваме към гласуването на, Геринг, на доклада на госпожа Геринка за по-добро законотворчество. Кой е за? Против? Приема се. Няма да питам кои са се въздържали. Ако има въздържали се, нека да дадат сигнал, иначе губим излишно време. Изменение второ. Кой е за? против, приема се. Изменение от АВКО, кой е за, против, приема се. 3 von Herrn Карим, дафюр, дагеген. Следващото. За, против. Отхвърля се. Авко, Д. За, против. Приема се. Авко, Б всъщност този въпрос е решен. Ако С, ако Е, за, против, приема се. Следващото за, против, приема се. Изменение 4. За, против, приема се. Изменение 5. За, против, приема се. Изменение 6. За, против, приема се. Авко едно, за, против, приема се. Изменение 7 за, против, приема се. 8 от господин Карим за, против, отхвърля се. 9 за, против, приема се. 10 за, против, приема се. 11 за, против, Приема се. 12 за. Против. Приема се. Компромис 1. За. Против. Приема се. 13 решено, 14, 15 16 също. Минаваме на компромис 2. За. Против. Приема се. 18 е оттеглено, 19 е оттеглено, 20 за. Против. Приема се. 21 е оттеглено. Компромис 3 за. 22. Извинете, забравих 22 за. Против. Тук трябва да преброим за. 22. Против. Приема се. Резултата е 9 е към 11. Приема се. Компромисно изменение 3. Е За. Против. Приема се. 25. За. Против. Приема се. 26. За. Против. Приема се. 27 за. Против. Приема се. Компромис 4 за. Против. Приема се. 28. Пада 29 за. Против. Приема се. 30 за. Против. Приема се. Компромис 5 за. Против. Приема се. 31 е Приключил. 32, 33, 34 за. Против. Приема се. Авко 3 за. Против. Приема се. 36 за. Против. Приема се. 37 за. Против? Приема се. Докладът като цяло за, против, единодушно се приема поздравления за докладча. С което преминаваме на следващия доклад на господин Цвевка. Докладчика иска ли да се включи преди гласуването? Не. Тогава изменение едно от госпожа Валис за, против. Приема се. Компромис едно за, против. Приема се. Три за, против. Трябва да преброим за по точка трета. Изменение трето. Против.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 Минаваме на 9. За, против, приема се. 10 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. Компромис С за, против, приема се. 15 за, против, отхвърли се. 16 16 е решен 18 за, против. Трябва да броим отново. Който е за 18, моля ви вдигнете ръка. Ако е 9 на 9, се отхвърля. 10 за. Кой е против? Стават общо 21. Възможно ли? Е? Значи се отхвърля. 11 на 10 отхвърля се. Преминаваме на Д. За. Против. Приема се. 21 за. Против. Отхвърли се. Да, haben wir ein Split Vote. Erster Teil dafür. Първа част не е за, против. Пак трябва да броим. Още веднъж моля. Тези, които са за първата част. Против. Приема се. Втора част. За. Против. Отхвърля се. 25. За. Против. Приема се. 26. Тези, които са за. Не, оттеглено е. 27. За. Против. Единайсет. Против. Значи се отхвърля. 28 за. Против. Приема се. 30 за. Против. Отхвърля се. 29 за. Против. Приема се. 31 за. Против. Приема се. 32 за против, отхвърля се. Изменение F за, против, приема се. 35 за, против, отхвърля се. 36 за, против, отхвърля се. 38 за, против, приема се. 37 Разделено гласуване. Първа част за, против, приема се. Втората част за, против, приема се. Преминаваме към 39. За. Против. Приема се. Това беше първата част. Втората част. За. Против? Отхвърля се. Преминаваме към 40 за, против, отхвърля се. 41 за, против, приема се. 32 за, против, отхвърля се. Компромис Г за, против, приема се. 43 е решен, 44 за, против, отхвърля се. Компромис хаш за, против, приема се. 47. Оттеглено. 46 за, против, приема се. 48 за, Извинете, 49. 48 пада. 49 за. Против. Приема се. 50 за. Против. Приема се. 51 за. Против. Приема се. 52 за. Против. Приема се. 53 за. Против. Приема се. 54 за. Против. Против. Приема се. 55 за. Против. Отхвърля се. Компромис 6 за. Против. Приема се. 56 за. Против. Отхвърля се. Докладът като цяло, който е за, против,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 15 срещу 6. Поздравление за господин Цвявка. В такъв случай минаваме към следващия въпрос. Взаимно свързане на търговските регистри. Докладчик има ли да каже нещо? Не. Започваме гласуването. За, против. Приема се. Изменение 2. За. Против. Приема се. Инко Д е уреден въпроса, допълнението към него, за, против, приема се. Изменение 3, за, против, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. Компромис 2 за, против, приема се. Инко Б, Бруно за, против, Приема се. 6 за, против. Отхвърля се. Компромис 3 за, против. Приема се. 7 е уредено. Изменение 8 за, против. Отхвърля се. 8. Допълнението. 9 за, против. Приема се. Имко 10 е уредено, както 11 и 12. 9 за против. Отхвърля се. 10. Разделено гласуване. Част 1 за против. Приема се. Втората част за против. Отхвърля се. Третото за против. Приема се. 15 за против. Приема се. 11. За. Против. Приема се. 12. За. Против. Приема се. 14. За. Против. Приема се. Екон 1. увредено. 2 и 3. За трето. За. Против. Приема се. Имко 1 решено. Имко 3 за, против, приема се. Имко 5 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. 15. Оттеглено. Стигаме до точка 10. Устно измерение от докладчика. Господин председателю, не искам да чета всичко, само тия неща, които ще бъдат изменени. Става въпрос за точка за достъп. И така. Нататък трябва да това да бъде на официален език на Европейския съюз. Какви ще допълнителните разходи а, за превод и така нататък и така нататък. Няма проблем, казва председателя. Кой гласува за това компромисно изменение? Против, приема се. ЕКОН 4, ИМКО 2, ИМКО 7, ИМКО 16. Всички тези а, са наред. ИМКО 16, втората част или? Да. ИМКО 16, втора част, трябва да се гласува по него. Кой е против? Приема се. 17 отпада. Екон 6 само по втората част. Кой е за? Против? Отхвърля се. Имко 4. Госпожа Регнар иска да вземе думата. А, искам да предложа разделно а, гласуване. Точка четвърта. Аз ще прочета. Почертава значимостта до достъп до информация на европейските компании. И след следващото изречение да се раздели абзаца. Така че по първата част кой е за, против, приема се. Втората част кой е за, против, отхвърля се. Екон 7 се покрива за следващото, кой е за, против, отхвърля се. Имко 13, първата част е покрита по втората част. Кой е за, против? Приема се. 19-то изменение е за, против, приема се. Имко 14 като допълнение. Кой е за, против, приема се. 20 за, против, отхвърля се. Екон 8 за, против, приема се. Екон 9 за, против, приема се. Екон 10 се покрива. Моля, господин Лехнер. Може ли секретарята да провери дали предложението на госпожа Регнер е а, по изменение 13 се отнася до параграф 6? Може би го а, пропуснахме. Вие внимавахте ли за вашето предложение по изменение 13 гласувано ли е? Отхвърлено ли е? Трябва да гласуваме по него. Да, аз забелязах, че пропуснахме. 13 изменение тогава за, против, отхвърля се. Благодаря а, за това, че ни обърнахте внимание. Като гласуване по доклада като цяло за, против, единодушно. Поздравления за колегата Лехнер. След а, това давам думата на господин Лехнер отново, свързано с правно основание. Публичен достъп до документи. Относно правното основание. Да, този а, доклад а, го имаме господин Кречман, който години наред а, се занимава с а, този въпрос, свързан с документи, които да се а, правят публично достояние. Става въпрос тук за отделните права на гражданите, за това те да имат достъп до всеки документ, до всяко писмо, което се разпространява в рамките на парламента. Дали това ще доведе до това, че най-важните неща ще се урежат без писмена документация, друг въпрос. Парламентът а, трябва а, да има предвид и предоставянето и на права на комисията. Парламента все пак е представител на гражданите. Това е в е, заложено член, 5. 15 в договор от Лисабон и този член може да се използва. Гражданите като ам, частни лица също могат да се възползват от това право. Но парламентът е нещо друго. А парламентът е орган, а, който съставя, а, съставлява политическата а, воля. 9, 12, 20, 21, 33. Това са изменения, които са срещу правното основание. Правното основание се занимава с това какви са правата на парламента като институция по отношение на комисията и съвета. А, тук не става въпрос за регламент или за междуинституционалното споразумение, а тук става въпрос как може да се гарантира прозрачност а, за българите, а, за гражданите. Изменение 47. Тук може да се спори. разбира се, те не са покрити от член 15 от доклада на господина Кечнер. Председателя. Е, има приложение първо към това междуинституционално споразумение. Постигнахме компромис след много дълги а, дискусии. А, трябва да бъдат регламентирани и класифицираните информации, които а, са в парламента. Аз а, аз и госпожа Лолис написаха писмо до господин господин Кешман. Ето защо това, което вие посочихте тук е много важно, защото в противен случай ще имаме проблеми с доклада Кешман. Относно правното основание, въпросът трябва да бъде разяснен, тъй като не трябва да има двусмислени въпроси. Господин председател, искам да помоля да отложим гласуването, защото ако не го направим, ще гласуваме против. Честно казано, вашите основания, както и до основанията на, на, на докладчика, не са достатъчно осветлени, липсва юридическа. Не искам да кажа, че липсва юридическа експертиза, но е, ние няма да гласуваме, няма яснота. Е, така че е, бихме искали да отложим гласуването, за да огледаме още веднъж е, тези въпроси. Затова ще помоля да отложим гласуването, иначе ще се наложи да гласуваме против.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 Аз наистина потвърждавам това, което казахте вие. Моята роля като вице-президент е да отговарям за прозрачността. Вече от няколко години аз се занимавам с е, отделни успорвани е, молби за достъп е, до документи, които идват от гражданите. Това е едно друго и ние двамата участваме в междуинституционалното рамково споразумение, отнасящо се до така наречените тайни или конфиденциални документи. Е, това е един от въпросите, които е в основата на е, правата на е, парламента и отделните депутати по отношение на институциите. Затова подкрепям господин Лехнер, както и вашата така коментари по този въпрос. Искам да кажа също, че не смятам, че разбирам какъв е проблема на господин Рапкан, Рапкав, Рапкай, но наистина в, в името на дискусиите между институционалните трябва да вземем решение по този въпрос. Госп, господин Албрехт, след това ще решим. Аз искам да подкрепя господин Рапкай. Смятам, че е, връзката с е, доклада Кешман и междуинституционалното е, споразумение е ясно, защото е, е, за мен това също е проблем. Когато става дума за достъп на документи от депутатите, нямаме е, права на отделния депутат в сегашните правни основания до сега ставаше дума за правата. Това беше възможно е, за парламента като цяло, като общо. Ето защо достъпа до, е, до, на документите, е, до документи на гражданите играе роля в съвместната дейност на институциите, пък и правата на депутатите. Затова си заслужава да си дадем повече време и да го обсъдим по-задълбочено, а не да прибързваме. Добре, нямам проблем с секретарията да отложим това за 5 юли. Можем да решим в е, Страсбург на това. Съгласни ли сте? Добре, тогава на 5 юли, тогава е, е, ако не е убедена групата политическата, може до тогава да, да бъде убедена. Добре. И така, отлагаме за 5... Ще гласуваме на 5 юни. Други въпроси имаме ли по тази точка от дневния ред? Не. Всичко е ясно. И сега кодификацията е, има, думата има госпожа Геринге. Е, благодаря. Е, наистина става дума за упростяване на правото, на законите. Това са двата документа. Е, става дума за, за експертизата на, е, на парламента и на комисията е, няма някакви съществени изменения в този документ. В един, от една страна става дума за кодифициране, в другата страна за прехвърляне, така че няма сериозни изменения. Добре, има ли против? Е, е, няма. Тогава е решено. Е, Рикас. имате ли някакви бележки или се приключва въпроса?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 за да се приеме този регламент е, за, законите за приложение на е, е нещо много важно. Аз като докладчик настоявам е, това право да се спазва, особено по отношение на други части, свързани с тази тема, а именно делегираните закони, тъй като това е много важен въпрос за парламента и дискусиите, мненията в различните комисии дават да се разбере, че нашите е, комисии наистина упражняват е, и, съответната власт, която се опитва да контролира дейностите на комисията в съответната област. В този смисъл член 290 е, за делегираните закони, е, инструменти и е, прилагащите, са, те са различни, разбира се, но са взаимосвързани. Регламента, който предлага комисията, съдържа известни съмнения които ние ясно изразихме и някои от измененията, предложени от колегите, се отнасят точно до тях. Основният проблем е с член 10, който предвижда в основни линии е, автоматично транспониране и хармонизация в тази област, което по принцип не се, не се приема. Автоматична хармонизация по принцип може, е, не можем да приемем. Можем обаче да приемем това, че сме в е, положение на преход е, Лисабонския договор току-що влезе в сила. В този смисъл е ясно, че трябва да проявим гъвкавост в някои области. Тук отново става дума за делегираните инструменти, но техният обхват е ясно дефиниран. Трябва да са по е, съвместно вземане на решение и по съществени въпроси, но до сега нямаме е, ясен ангажимент от страна на комисията, някакви такива е, изявления от тяхна страна, които са доста общи и неангажиращи, дали общата хармонизация на делегираните закони, когато влезат в сила, трябва да се осъществи. Но обща хармонизация, особено в областите, които които изискват съвместно вземане на решение от парламента, да кажем земеделие, търговия и така нататък целият този списък от нови области, където се вземат решения с, съвместно. Е, разбира се, в консултация с е, комисиите става ясно, че основната цел на парламента е да получи обещания от комисията. Е, тя е готова да, е готова да предложи известен график преди нашето гласуване и смятам, че това е, ще е вече нещо е, ангажиращо и в общи линии ще задоволи е, желанията на, е, и съмненията изразени от други комисии, че ако, например, е, предоставим правата е, в комитология, по ДРА или други, няма да ги получим в други. Значи тези две области трябва да са ясно дефинирани и разделени. Така че е, автоматичната хармонизация трябва да се приеме само като е, преходен, е, но споразумение в много ограничен брой области. Другото, което се спомена по отношение на правните основания, което е част от междуинституционалните преговори, това е достъпа до информация. С моите изменения и предложения давам да стане ясно, че искаме активно участие от страна на комисията, а не просто да ни даде право да, се, да надзърнем в техните протоколи, ами активно да имаме достъп и да участваме в техните и да получаваме информация от техните е, групи и комисии. Това е нашето право на информация и особено в тази област е, е много важно да го наложим. И когато говорим за прилагане, нямаме повече достъп до информация, отколкото чрез комисията, която е част от тази процедура. Другият е, ми аргумент и последен тук е, че комисиите, които упражняват упражняваха това право напоследък, са свикнали е, с е, старата процедура по комитология. В някои е, области и сякаш новите, новите правила ще ни отдалечат от тези права, защото те вече не са залегнали в договора. Но мисля, че е възможно да се стигне до съвразумение с комисията, да се е, получава информация и в следващия период от два е, месеца, е, ако комисията не ни даде възможност да получаваме съответната информация, е, и да, да е, се съобрази с нашите съмнения, след това вече ще действаме. Това да бъде някакъв е, срок. Това не се съдържа в договора. Много комисии настояваха да се включи в основния закон, но не е възможно, защото ще бъде дисквалифицирано. Но ние бихме могли да се договорим по някакъв начин че основното е, опция да се стигне до съда да се избягва чрез нормалното съдействие, взаимодействие и сътрудничество между комисия и парламент, което ще ни върне на практика повече от правата, повечето от правата, които до сега имахме в тази област. Но, разбира се, Ясно е, че ние искаме тези е, е, е регламенти да бъдат делегирани, а не приложими е, е, актове, защото там е където имаме е, сила. Това са ние ме делегирани права, на нас са делегирани права. Вече прилагащата страна е в ръцете на държавите членки. Договора 2, е, член 2091 от договора ясно казва, че държавите членки, а не съвета, имат право да контролират прилагането. В някои случаи, където комисията има прилагащи правомощия. В такъв случай не трябва да оставяме съвета да се измъкне през задната врата. Е, има предложение от страна на съвета, все още не е доразработено, е, което е, би, ще каже, че ще има комисия за апелационна комисия, която ще бъде комисия към съвета, но ние не можем да приемем това. Защото ако държавите, член, държавите членки, а не съвета всъщност са изпълняващите фактори, но много вече говорих. Това е състоянието на нещата последно. Ние е, адаптираме действията си и преговаряме с колеги от различните комисии и в момента не мога да ви кажа, като наближи времето ще ви кажа, има някои е, въпроси, които трябва да бъдат изчистени. Тази, след, днес след обед с е, е господин Шефчович, Шефчович е, Шеф, Чович ще имаме е, среща и след това ще решим кога. Особено предвид на това, че съвета не е напреднал много по това досие. Моя ясен ангажимент е, е следното. Е, не тази комисия. Комисията трябва да гласува колкото е възможно по-скоро. Но парламента като такъв не трябва да гласува по тази тема, преди да имаме ясно, експлицитно е, казан, е, изразен ангажимент и дата. И не става дума е, да бъде само, както се чува напоследък, е, новите сфери на съвместно вземане решение. Те, разбира се, са на първо място, но всичко останало, което е, сме е, правили в е, предишната хармонизация според старата система на комитология, това също трябва да стане на по-късен етап, разбира се, не е толкова спешно. Но нашите комисии, особено в областта на вземане на съвместно вземане на решение, е, даде да се разбере, особено в земеделието и други търговии търговия и така нататък, искаме там общата е, хармонизация да стане колкото е възможно по-скоро. Благодаря за възможността да докладвам по това. Okay, herzlichen Dank. Wortmeldungen dazu? Има ли други, които искат да вземат думата? Dacă domnul Soare este de acord cu procedura de apel în cadrul comitetelor, că n-am fost atent. Благодаря. Аз съм съгласен а, с процедурата по обжалване. Трябва да има орган за обжалване, както в комисията. Мога ли, мога ли да отговоря? Отговор е не. Не приемаме. Е, ако става дума за старата система, която е система на консултации е, с държавите членки, тогава можем да правим гъвкавост, но не и като съвет, защото не можем да, да създаваме прецедент, като е, смесваме институциите но колкото до формата, определено ще се стигне до гласуване и заедно ще решим. Това е една от основните ни притеснения. И съвета, съвета трябва да решат е, как ще постъпят, след това ние ще реагираме. Искам да е ясно пред всички вас и другите комисии тук в парламента, че ако съвета според мен е, се обяви срещу договорите, тогава е, парламента трябва да е там, но е, правната позиция, ние сме комисия по правни въпроси, освен това ние сме пазителя на договора в известен смисъл, ще трябва да да адаптираме бъдещи практики, да помислим за бъдещи практики, които могат да се появят след 20-30 години, докато съществува ЕС, разбира се, да, да е, създадем ясно, е, е, да разграничим задачите и функциите, а не да, да правим смесица от тях, да се разделят ясно компетенциите, така че аз не съм за това. Благодаря. Днес след обяд ще имаме възможност да обсъдим господин Шефкович този въпрос. Ще се занимаем също и с правилника за длъжностните лица. Заместник председателя на комисията ще може да ни даде информация, която ще ни е от полза. Така че Преминаваме към точка 14 за програмата от Стокхолм. Колегата Луиджи. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Тина. Ригуарда. В тази е, тема обхваща плана за действие за изпълнение на програмата от Стокхолм и това е един въпрос, с, с, е, който е изключително актуален. Съжаляваме много, че текста на този доклад, е, т.е. извиняваме се за текста и за това, че текста бе раздаден доста късно, но бързам да кажа, че това е една тема, в която, е, която е много смислена, в не, тя е много интензивна е, и не съм сигурен, че ще можем да обхванем всичко и да, да разнищим всичко в един дебат. Е, колегите дано да имат търпение. Аз ще се опитам да ви дам просто така един, една обща представа за смисъла на текста, след което можем да се върнем към него, след като чуем коментари и изявления. Поздравявам комисията, защото плана за действие, който тя предлага, показва, че тя гледа много сериозно на Стокхолмската, програмата от Стокхолм и наистина това е нещо много сериозно. Но преди няколко дни в е, парламента, в пленарно заседание, ние одобрихме резолюция по един конкретен аспект, е, а именно е, обучение на магистрати. И вече очакваме да се случат е, някои от нещата, които в момента ще кажа. От самото начало ние е, бяхме възприели тази гледна точка, предвиждахме, предвидихме доста неща. Едно е ясно, че в Стокхолмската програма не можем да се ограничим само до един списък от е, разпоредби, защото това не е само е, един агломерат от е, норми, защото е, можем да рискуваме да, в крайна сметка, да се озовем с един телефонен указател. трябва наистина да по същество да подходим към европейското правно пространство. Да създадем такова правно пространство. А, това означава редица стандарти и норми и нещо повече. Европейското право е, напредна много, скочи много напред. Ще ви изброя известни постижения, например, в е, частното право, което засяга ежедневието на европейските граждани. Това са норми, които се е, създаваха в един прогресивен е, процес на интеграция, но до голяма степен не се прилагат все още. Така че е, важното е не само да се прилагат, но ето дискусията, която се разгоря около въздействието, е също част от проблема не само да е, следим как се прилагат, как се приемат, но и как се отразяват те на живота на европейските граждани. Така че подхода, който избираме, общо взето е сближаване, подход на сближаване. Тук не става дума само за трансграничните дейности, които засягат е, през граница гражданите в една и друга държава. Тук става дума за самия жив... за живота на европейските правни институции. Но правното пространство е съставено от пространствата на отделните държави членки. Процеса на европейско право е такъв, какъвто той се вижда в, на територията на съответната държава, пък и през границата в съседна държава. Очевидно, трябва да помислим кое има предимство. Европейското право не е просто е, сума от е, законите на отделните държави. Трябва да се вгледаме по-задълбочено в правните институции, в правораздаването, системата на правораздаване в отделна държава членка, в отделните държави членки. Ако се преподава европейско право в университетите, е, в момента то се разглежда като отделна област, е, отделен предмет. Договорно право, семейно право. Във всички тях има елемент европейски. И фактори, които са по същество европейски. Така че европейското право се изучава, макар и не специално. Това, което правим е би трябвало да възпитаваме една е, европейска правна идентичност и менталитет. Отделни норми не създават такава чувство за, за принадлежност, за идентичност. Така че успехът е много частичен. Вече много е постигнато по отношение на сближаване, на общи стандарти. Опитваме се да, да уеднаквим, да сближим от различните традиции на държавите членки, което е огромна, непосилна работа, и резултатите винаги са е, по-слаби, незадоволителни по сравнение с е, усилията, които са положени. Ако погледнем европейското правно пространство, трябва да си помислим и за това. Е, Дори преди договора от Хага, ако се върнем, след това стълбовете, структурата с стълбове, след това Лисабон, ако помислим за историята, ако погледнем историята назад, е, ще видим, че напредъка към обединение означава Европа плюс държавите членки към обединение. Това трябва наистина да бъде подкрепено, да бъде подплатено с една много солидна философия. Тези, които се занимават с европейско право, са гражданите, които може би имат е, бизнес, е, които попадат под, е, в сферата на, на това право и те трябва да дадат своя европейски отговор на признаване на правата им. Но тук не става дума само за граждани, за съди, за магистрати, но и за, за преподаватели на право и гражданите. Тоест нормите, които е създала Европа до сега, не са отчели факта, че без протагонистите, без е, основните фактори, пространството, правното пространство се превръща в вакуум. Крайно време е, и всъщност това правим в се стремим да постигнем в проекта. Е, да видим какви са бъдещите тенденции. Ние сме на кръстопът защото Лисабон не е само една случка в международното е договор. Трябва ни ново съзнание, в противен случай популярността и доверието е, ще намалее сред европейските граждани, вместо обратното. Та трябва да кажа, че правното образование и обучение е само един от аспектите. Това не е цялата картина – и за нас е, е, е уместно и добре да да е, се вгледаме в тези неща. Не, сти, не е достатъчно само да размахваме получително пръст. Много хора е, са научкали това, знаят го, но просто то трябва да бъде въведено, внесено официално в процеса, в професионалния живот на нормите трябва непрекъснато, гражданите трябва непрекъснато да бъдат информирани, да, бъдат, да им бъде предоставена актуална информация, защото Европа е едно голямо горнило. Така че нашите магистрати са практикуващи адвокати, въобще магистратите усещат тази нужда от една ново чувство за принадлежност е, непрекъснато. Но всичко това е в един много зародишен стадий. Трябва да заложим условията, при което протагонистите трябва да могат да обменят мнение и да актуализират становищата си непрекъснато на практика. Защото те са протагонисти в рамките на европейското право. И това може би е най- широко разпространения аспект на правото, европейски аспект. А ние го пренебрегваме. Ние трябва да се вглеждаме в работата на съдиите, те е в нашата. Те имат компетенции в рамките на еврейското право и не само компетенции, имат и функции, като обучават млади хора, които все още не са добре обучени. Бих искал да призова комисията поне да се вслуша в тези нова, тази нова идея, която няма до сега достатъчно чуваемост. Che hanno ormai consolidato una tradizione sulla quale noi vorremmo intervenire. Това се отнася и до обучението на право за, в университетите, в школите за магистрати. Във всяка държава те имат своите традиции и Европа е, просто някакси отстъпва на заден план. Така че трябва да помислим как да, да обучим професионалисти, да, как да решават е, отделни дела, е, отделни дела отчитайки европейс, европейския аспект. Ние в Италия имаме е, е, Върховен съвет на магистратите и знам за какво става дума. Трябва да имаме нов подход. Ако не действаме в тази посока, няма да е, постигнем много. Трябва да накараме хората да имат предвид е, този, е, тази е, нова това ново, тази нова тяхна европейска битност, разбира се, това в законодателната сфера. Например, как ще тълкуваме основната философия, как ще я превръщаме в конкретни мерки. В противен случай ще си Правим разни реформи и промени в академичната структура, но на практика това няма да води до нищо. Още няколко неща. Да, поглед... да не мислим само за е, материалното право. Материалното право. Защото е, процесуалното право е, сега, оказва сега основна спънка в държавите членки за постигане на норми в материалното право. Това се е, оказа, е, това са наблюдените ни през последните години. Това се отнася и до гражданско и наказателно право. Не искам тук да стъпваме в, е, на територията на други комисии. Европейската заповед за арест е много важна да видим там какво става. Толкова много процесуални пречки, които пречат на пълното прилагане на най-важните резултати, когато става дума за обучение. Това има пример. За това има примери и в гражданско и наказателно право, в частното право също, права на граждани, на компании. Има фирмено, има семейно право. Процесуалният елемент във всички тези области ни пречи да напреднем. Стокхолмската програма в европейското пространство именно ще се занимае с процесу... процесуалния аспект. Не говорим само за процес е, в смисъл на как се разглеждат делата, а процесът е в по-широк смисъл, като право. И аз мисля, че всички е, са запознат това, британците поне, е, дано не обиждам някой друг тук, но трябва да се вгледаме наистина в това по-внимателно. Ако ние се е, ограничим в е, континентални, лингвистични, изолирани е, сфери, няма да постигнем нищо. Е, трябва да погледнем и е, е, другите езици. Не е важно само да бъдеш моно е, е едноезичен. Език е много важен е, фактор. Той е вектор. Сега тук имаме проблеми с английски, който е лингва франка, защото е, е, общото право е въпрос на дефиниции, и искам да кажа накратко, че хората трябва да учат и други езици, ако работят в областта на правото. Основният проблем е, че говорим, но когато става дума за нещо на практика, е, там нищо не се постига. Нека не само да говорим, но и да действаме. Благодаря сега колегата Лолис. Много благодаря, господин председател. Благодаря на господин Берлингер за този много провокативен доклад и представянето му. В един известен смисъл той продължава и дискусията, която започнахме, която започнахме в пленарна зала, когато говорихме за обучението на съдиите. И отбелязах, че в известен смисъл искаме от съдиите в момента и от студентите по право да учат собственото си право, чуждестранно право, европейско право, сравнително право и езици. Но точно обратното на това е, че няма смисъл в е, различните национални правни системи да се вдига знамето на собствената национална система и да се пречи на обединяването, точно това към което вие се стремите в е, своя доклад, което разбира се всички ние желаем. По отношение на юридическото образование, някои от е, университетите в Европа, като мога да спомена само този в Мастрихт, имат програма, където започват обучението с европейското право. Така че някой, който е завършил този курс е, и иска да практикува като юрист, е, трябва да се върне обратно и да учи националното законодателство, което е наистина най-дългия път, но и най-добрият начин, за да станат едни добри европейски юристи. И определено трябва да облегчаваме този процес в бъдеще и да насърчаваме все по широко преподаване на европейското право, както сред нашите съдии, така и сред младите юристи и студентите по право. Винаги обаче стигаме до този проблем, че ние всъщност разглеждаме различията в различните системи национално материално право и за това мисля, че трябва да обърнем повече внимание на този въпрос, как точно третираме чужестранните закони в нашите национални съдилища. Като казвам чужестранни закони, имам предвид различните европейски закони. Очакваме доклад по този въпрос от комисията, който също произлиза от Рим 2 и смятам, че това също е област, на която трябва да делим повече време. Трябва също внимателно да помислим по какъв начин европейските системи взаимодействат с тези на трети страни. Миналата седмица бяхме на конференция в Хага, която беше много интересна и мисля, че наистина по този въпрос трябва да продължим усилено да работим, за да бъдем в крак с развитията в световната правна общност. Още нещо. Преди няколко дни се видях с човек във връзка с един проект на европейската правна история и историята на европейските съдилища. Изготвили се една много хубава книга и удивена бях, когато я четях, че имаме много повече общи неща в правната история на Европа, отколкото в днешно време понякога сме готови да си признаем и може би наистина може да извлечем полки от това. Приветствам също факта, че извеждате на преден план въпросът за процесуалното право. Идеята да се ограничат периодите на давност е нещо, което непрекъснато излиза на преден план. Има един стар и доста дълъг доклад, доклада на Сторм, който опитва да направи това преди много години. Миналия понеделник се опитахме да направим това тук по отношение на действия при лични щети, което разбира се ще служи на интересите на много хора в Европа. Защото точно за това става въпрос. Става въпрос правосъдието да бъде направено по-достъпно, така че отделните граждани и субекти в Европейския съюз, което трябва да бъде в фокуса на нашите идеи, да се създаде една правосъдна система, която да прави точно това. А не просто да се поддържа тази идея на вдигане на флага, размахване на флага и да твърдим, че нашата система винаги е по-добра. И наистина юристите ще работят много по-добре на европейско ниво, ако познават по-добре европейското право и системите на всяка една от страните. И по-добре ще служат на своите клиенти, на европейските граждани в структурите, които отчаяно се стремим да създадем. Благодаря ви. Danke, колега Боду, Да, ще съм да, ако Благодаря, колегата Боду. Да, аз наистина се присъединявам към е, е, това, което каза докладчика. Наистина. Но има много предмети, които е, се наричат европейско право, но не са европейско право, защото ние нямаме европейско право. Имаме общностно право, имаме регламенти, а, имаме директиви, но нямаме право като такова преди да, е, да изискваме европейско право, би трябвало да, да развием европейско право, би трябвало наистина да въведем е, европейското е, ки елемент в различни области. Това е интегрална съставна част от националното право, евро, за сега европейското право. Това се отнася, проест в отделните национални системи трябва да се засили европейски елемент. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на е, господин Берлингер за въвеждане на тази дискусия, но искам да благодаря преди всичко за това, че е, се е помъчил е, да е, развие, да положи основите на европейска правна култура. В предишния законодателен период говорихме за това, когато е, започна работата по програмата от Стокхолм и се разбрахме и се споразумяхме, че образованието от европейските университети все още е доста сковано, недостатъчно гъвкаво. Има различни програми, има факултети е, на, за европейско право, но те са допълнително, те са надстройката, така да се каже. И завършените тези факултети не могат да си представят какво ще правят в бъдеще. Съществува такова. Хем има европейско право, хем го няма. И когато обсъждахме, когато обсъждаме програмата от Стокхолм, ние тук опираме до съзнанието е, сред европейската общественост за присъствието на европейското право в националните правни системи. 60% от гражданите ни няма, не, не си дават сметка – че въобще съществува такъв, е, такова измерение, европейско правно измерение в националната правна система. Тези правни системи трябва да се координират, е, да се хармонизират. Това не е кой знае колко сложно. Просто е, въвеждат се общностни норми, но има е, обикновено има съпротива от страна на, на, на държавите членки и националното право, защото просто тези неща не са достатъчно изпробвани там. Трябва по-простичко да гледаме на тях. Там, където един закон или акт може да опрости живота на гражданите, тогава би трябвало да следваме един общностен подход. И тогава съзнанието е, в общото европейско правно пространство ще се засили и това ще доведе е, до създаване на европейска правна култура и ще накара държавите да обменят опит, да организират съответните курсове в е, правните е, факултети дискусията, която водихме до късни часове в Страсбург последния път, е, госпожа комисарката беше също там и един от е, заместник председателите на Европейския парламент, тази дискусия свърши добре. Комисията ни увери, че е, образованието на адвокати и съдии ще бъде подкрепено и с финансови средства. Сега задачата ни е да направим така, че всъщност всичко това ще се осъществи на практика. Комисията каза, че е, и да, да, да, да държим и да следим комисията да изпълни това, което, ангажиментите, които е поела. Благодаря, колега Белингле. Искате ли да отговорите? Diana Wallace, защото io съм професор di история на diritto. Да, благодаря ви. Всъщност аз преподавам история на правото. И опитвайки се да си спомня миналото, може да се каже, че наистина има една действително европейска история на правото. Самите системи са доста аморфни, но съществува много общо. И не става въпрос само за конституционното право, Защото дори обичайното право, римското право, просто представляват едни е, смесици и в никакъв случай не са успоредни. Тук трябва да поемем един път. И всъщност работа ни е да убедим комисията. Практиката всъщност е доста елементарна. Просто трябва да създадем едно общо правно пространство, в което наистина да постигаме напредък. Не просто да обединяваме в проста сума норми и стандарти. Говорим за обединяване и хармонизиране на законодателство. Трябва да посеем нови семена в плодородна почва, така че да постигнем една обща, взаимосвързана реколта. С удоволствие ще изслушам вашите допълнения към текста. Благодаря. Благодаря. А, няма нужда днес да определяме срок за внасяне на измененията. А, така че ако няма други изказвания, можем да приключим с това изказване. Господин Штобер ще дойде без 15. И а, както сутринта казах, да изтеглям една точка напред няма да стане. Това е един малко технически проблем. Така че за 15 минути Прекъсвам заседанието и ще ви помоля 12 без 20 да сте тук отново, за да обсъждаме темата за намаляване на административните тежести с господин а, доктор Едмунд Штойбер.

Just to inform you, our guest is already in the house. Probably in the next two or three... Сам... Да ви информирам, че гостът ни вече е в сградата. След 2-3 минути ще започнем.

И така, дами и господа, приветствам сред нас господин Едмонд Штобър, който е председател на групата на високо равнище за намаляване на административните тежести. Той често е бил тук сред нас. За съжаление, нямаме много време, за това а, няма да говоря много, ще му дам думата, но при това искам да спомена точка 15, по която трябва да определим срок за внасяне на измененията. 12 август е срокът. И така давам директно думата на господин Штойбер. Добро утро, господин Лене, уважаеми дами и господа. Няма много време. Ето защо е, ще предам на господин Лене това, което съм подготвил в писмена форма, така че всички колеги да могат да се запознаят е, с е, текста. За съжаление няма да има възможност интензивно да се занимавам с един или друг въпрос. Първо искам да благодаря на вас, господин Лена, и на колегите от Комисията по правни въпроси. Е, за това, че е, оказахте съдействие по въпросите свързани с данъка добавена стойност, въпросите свързани с микропредприятията и техните счетоводни е, баланси. Възоснова на нашето сътрудничество беше изготвено законодателство, което а, ще премахне част от бюрократичния товар от тези микропредприятия. А, нашата а, група работи интензивно по тези въпроси и последния а, път го споменах. 260 предложения бяха изготвени във връзка с намаляване на административните тежести. Тези предложения а, които а, ще са в полза на 23 милиона а, микропредприятия в Европа. С генералния секретар и с председателя трябва да се обсъдят въпросите, свързани с очакванията, които бяха събудени сред малките и средни предприятия. Но, за съжаление, решенията, които се взимат и в парламента, и на европейско ниво, траят прекалено дълго. Това също и разпоредбите свързани с тахографите, понеже това се включва различни по вид законодателства, зависи и от обема на самите товарни камиони. И една година обсъждах този въпрос с господин Тахани и ние искахме да има изключения за малките и средни предприятия, въпреки всичко не се случи нищо. И сега чувам от неговия посл... а, а, последовател, че а, през 2010 едва ще се реши каква а, посока ще се поеме. Но засегнатите предприятия не могат да а, проявят а, разбиране Искам и на вас да ви обърна внимание към тези важни въпроси. Преди да премина към новите е, задачи, които стоят пред нас, искам да ви попитам дали е, сте обсъдили доклада на госпожа Ниблер, този работен доклад, свързан с гарантиране на независимите оценки на въздействието. Съвсем открито искам да кажа, че аз приветствам съвсем открито И искам да подчертая, че парламента а, трябва да работи единно. Трябва а, по белгийски пример а, да се създаде една група, която да се занимава с намаляване на бюрократичния товар защото а, винаги а, се взимат предвид екологичните аспекти, социалните аспекти и така се увеличава административния товар. Но искам да кажа, че парламента, ако създаде една група, която интензивно да се занимава с тези проблеми, това го включва и госпожа Ниблер в нейния доклад който засяга и оценка на въздействието върху административния товар. И искам да ви обърна вниманието до, а, по този, на този въпрос, защото според, вас, според мен ще е важен за вас. Намаляването на административните тежести не е политически въпрос. Това е един въпрос свързан с демократичните процедури. Бях в Холандия, в Амстердам, в Хага. Там проведох разговори с независимия орган там. Там се казва, че те искат да изчислят какви са разходите за изпълнението на тези разпоредби. трябва да се проследи каква е законодателната цел на парламента при изготвяне на тези разпоредби, дали има смисъл а, те да се прилагат. Ако толкова много се е, разтягат а, административните тежести и мерките за тяхното намаляване, трябва да се види какво ще ни струва това. Уважаеми дами и господа, за моя изненада, председателя Барозо ми каза през септември, да, много добре, а, много добра работа сте свършили, с много добри теми сте се занимали. И а, тази група след 3 години, 31 август, вместо да се разпадне, трябва да продължи работата си. Трябва а, повече да се среща с представители на парламента, на съвета, на комисия, да се среща с представители на, правет, на правителствата и крайна а, сметка, аз винаги съм повтарял, че не познавам ниво в политическия живот, което да критикува повече, отколкото а, да се налага. не искам да изреждам правителствата, немското, френското и така нататък, само критикуват. Те критикуват и Брюксел постоянно, гражданите са далеч, те нямат въобще представа от нашия политически живот. И това е, мнението на большинството от хората. Комисията трябва да устоява своите позиции по-добре не трябва да позволява да бъде нападана по този начин от правителствата. Да, комисията е организация, която може да си сътрудничи с парламента. В крайна сметка беше направено заключение и ми беше дадена препоръка да продължа работата си до 2012 година. Но не само трябва аз да продължавам да проверявам постиженията на правото на Европейския а, съюз, но трябва и да проверявам по какъв начин националните парламенти национал... и държавите членки прилагат това законодателство. но как да стане това по-елегантно, по-практично? Това е една огромна задача, с която трябва да се справим. Това е невъзможно как 27 правителства могат да подлежат на такава проверка. Ето защо искам да ви помоля да окажете съдействие. Ще трябва да се проведе дискусия с Европейската комисия, с националните правителства и да им кажем, че не трябва само да критикуват, а трябва да посочим на немското, на френското правителство, че те просто осложняват всичко прекалено много. Например, в администрацията в Бавария някои процедури толкова много са отежнени, така че а, австрийците казват, ние го правим по друг начин, много по-елегантно, не толкова а, бюрократично. Нека а, да видим как се правят нещата в Верона, в Южен Тирол и в а, други региони. Не може всеки по своя преценка а, да прави нещата. Ето защо искам да ви помоля да ни окажете съдействие. На трето място искам да спомена нещо, което е важно за вас. Става въпрос за работния документ. Този съвет за оценка на въздействието се ръководи от заместник генералния секретар. В момента това не е така, тъй като а, той е поел а, други задължения, но по принцип е така. Аз исках да имаше по-тясно сътрудничество по модела на други такива органи, като В Германия има такъв орган, във Франция в момента се създава такъв орган, който трябва да се наложи. Но всички се въздържат в момента да вземат позиция. Има петима директори на комисията, които определят как ще се провежат тези оценки на въздействието и те също имат нужда от вашата подкрепа. Само вие може да окажете съответния натиск, за да раздвижите нещата в комисията. Не искам да критикувам отделните комисари. Става въпрос да се откликне на очакването на хората, които се задушават от тази ам, администрация, тези административни тежести. Ам, получавам а, писма от а, омбудсмана, получавам писма от различни потребителски а, и граждански организации от Европа, които говорят за намаляване на административните тежести. Но ако това продължава прекалено дълго, не се вземат мерки, тогава критиката се обръща към мен. Защо не правиш нищо? Трябва да а, предприемем мерки, да предприемем стъпки. В противен случай, случай няма да променим нищо. Сътрудничеството между съвета и нашата група която проверява само съществуващото законодателство, а съвета трябва да се занимава и с бъдещото законодателство. Въпреки всичко, да си сътрудничат тези два органа, за да може да се постигне упростяване на административните тежести. Искам да ви уверя, че очакваните са прекалено високи. Ам, Искам да ви а, кажа, че колегите, които се занимават а, с тези въпроси в а, работните а, групи и в нашата група на високо равнище, те го правят съвсем безкорисно. Искам да благодаря на господин Лене, който е заместник-председател на цялата тази комисия. Аз усещам неговата подкрепа. Съвета, който ще бъде създаден, той в общия смисъл ще се занимава с оценките на въздействието. Аз съм се превърнал в един защитник на Комисията на европейско ниво, тъй като към нея се отправя ком, а, критика много често. процента от разходите се дължат на бюрократичните тежести. Ако вземем на сериозно тази а, цифра и вземем предвид доклада за прилагането на тези разпоредби, то трябва да се използ... възползваме от тази възможност и да видим откъде идват най-големите проблеми. И в една трета от случаите тези проблеми идват от закъснялото или а, неправилното прилагане на разпоредбите. И така, искам да ви благодаря. Опитах се да съм възможно най-кратък. И ви призовавам да изготвяте предложения, да бучкате комисията, да може нещата да се раздвижат там. И ще се радвам, ако получа вашата подкрепа, насоки и така нататък. Благодаря, господин Штойбер каза председателя. Почини си малко. Е, Три изказвания има. Първоначално от мен. Мисля, че въпросът за прилагането е много важно в двоен смисъл. Не само за съответните директиви, но и по отношение на намаляване на бюрократичните тежести в, е, чрез е, промяна на тази директива трябва да дадем повече е, място за маневриране и повече пространство за гъвкавост от страна на държавите членки. Теоретически с, би трябвало да останем на статуквото при тези директиви. Това е една от опциите на Европейския съюз. Сега имам три въпроса, но моля ви съвсем кратко. Ангелика. Благодаря, е, господин председател, доктор Штойбер. Е, ще е, съкратя официалностите. Три въпроса. Наистина, много дълго траят процедурите по вземане на решение и отговори на молби и така нататък. Много дълго но комисия, комисията, когато казахме, е, че има нужда от такъв, е, такива е, закони, комисията задейства нещата веднага, парламента каза да, но сега нещата заседнаха в съвета и вече от седмици са там не е възможно. Значи не парламента и не комисията, не държавите членки, е, които е, си бавят е, прилагането толкова много, а още тук решаващо фактор на европейско равнище ние бавим нещата и отлагаме. Второ, наистина, за това, че прекалено много критикувате, абсолютно прав сте. Ние трябва наистина да даваме, да представяме ясно позицията, да артикулираме, да да, формулираме проблемите ясно, да всички говорят за намаляване на бюрокрацията, но ако няма конкретни предложения как това да стане, тогава много трудно ще бъде е, много се радвам за положение на мандата. Радвам се, че с по-добро законодателство е, е, се обвързват нещата и от страна на комисията също. Нашата колега също Герги фон също представи чудесен доклад на тази тема. Е, затова ще ви е, моля ви да го вземете, да вземете екземпляр от него, защото него има много е, интересни неща. И също така госпожа Клинбау от борда за въздействие на, на за оценка на въздействието също има много интересни наблюдения всичко това е премислено в е, борда за, за оценка на въздействието но е, това трябва да влезе е, и да бъде официализирано, защото до сега се прави е, адхок, би трябвало по-редовно да се осъществява, за да може наистина, може да се помисли дори нещо по посока на институционализация. Да, искам тук да взема повод от казаното от Ангелика. Има пряка връзка между е, провеждането на една независима оценка на въздействието и целта, за която е създадена съответната група. Когато е, се, е, се направи, ако оценката се прави по съответните закони, тогава може наистина да се помисли дали групата не е твърде натоварена и могат да се е, въведат, е, е, е когато става дума за провеждане на практика решение на, на комисията, е, тогава е, правителствата много често прехвърлят вината върху комисията, просто защото комисията е далеч далеч, Бог високо, цар далеко и, и, и трудно можеш да му хванеш, е, да хванеш, е, да държи сметка на комисията за едно или друго е, това гражданина обаче не, значи, не знае, че всъщност националната държава прилага инструкциите от Брюксел и това е именно следващия проблем, с който трябва да се, се преборим. Две минути, защото преводачите ще си тръгнат и в противен случай ще остане да се решават двустойно въпросите. Аз благодаря наистина на господин Штойбер за много хубавите думи и на колегата Нейвлер за моя доклад. Аз ще ви препоръчам, доктор Штойбер, да прочетете моя доклад. Наистина, той е интересно отчетиво. Бих искал да да ви попитам за състава на, е, на групата е, и е, удължаването на мандата и проблемът за административните бреме и съкрещаване на бюрокрацията съществува се проявява най-силно в държавите членки. Мисля, че новите държави членки биха могли да помогнат в това отношение и е, експерти от държавите членки биха могли да помогнат. Е, е, надявам се да получим и в писмен вид един доклад за констатациите по тази тема. Благодаря. Съвсем накратко по последния въпрос на двата, последните два въпроса. Разбира се, от гледна точка на комисията, това е, е която всъщност е, е, има съответната правоспособност. Аз не мога да, да правосубектност. Не мога да тази група на, най-висок, на високо равнище не е хомогенна. Тя съдържа е, хора като господин Гибенс от Великобритания, господин Бергер от Германия, които е, са се ангажирали е, много с темата на съкрещаване на бюрокрацията. Е, има и представители, които е, също са за това, но понякога е, има съмнение дали няма там и е, лични и е, е, така интереси интереси корпоративни интереси и не е никога ясно, е, защото понякога, когато стане дума за личен интерес, виждам, че са малко по-здържани по отношение на необходимостта от съкрещаване на бюрократичните е, препятствие. Трябва да видим наистина с комисията какво можем да е, направим. Аз е, е, за, за да го направим в интерес на Европа, в а, интереса на това как се приема Европа. Не може да си представите какви резерви, какви е, е, чувам аз от страна на хора е, по отношение на Европа. Е, и какви упреци и критики, а те не винаги са основателни. И аз винаги приключвам с това, като казвам, не, не сте достатъчно информирани, нямате достатъчно представа. Това не е европейска работа, това е начина на прилагане е виновен в съответната държава. Това е наистина много важен въпрос и аз наистина ще, се, ще прочита внимателно вашия доклад. Другия въпрос постави госпожа Ниблер. Наистина това е, тя е една, чуд... има една чудесна представителка на комисия комисията, която е, е, преди, е, която е, се намесва преди да се вземе решение от страна на комисията нещо като над супракомисион, е, съвет над комисията. Е, е, разбира се, в това отношение трябва да работим заедно. Имаме много възможности и тук трябва да ми помогнете. Имате административни възможности. Сега имаме всякакви, всички шансове са на наша страна. Когато знам, че нещо лежи, някакво решение лежи в, на бюрото 5-6 месеца и ми покажете пътната карта, защото това е ясно, комисията е обнародвала и е казала, че това ще стане утре, други ден и така нататък, тогава ми трябва вашата помощ, за да им кажем, вижте какво, е, нещо там чака, е, залежава на бюрото, е, комисията трябва да видим какво въздействие се очаква да има тази и тази директива и тогава, госпожо Ниблер, можем веднага на следващото заседание на групата, то може да е специално, конкретно заседание на една тема, да представим вашата информация информация или информацията от борда и да кажем ето какво всъщност имате предвид, какви са проблемите. По този начин е, е, е, аз мога да стъпя върху нещо, да имам конкретна информация как се прилага дадена директива. Вече има, има конкретни данни за начина по който става това, къде са проблемите и вие сигурно сте забелязали, е, че госпожа Клинг е, е, представя комисията доста сдържано обаче и е, с е, председателя е, е, говорих, в следващия мандат ще се реши е, официално, а именно, че двамата трябва да работят заедно, защото оценката на, око... на, на въздействието от нашия опит трябва да бъде свързана с конкретните данни, след като се провери до каква степен се прилага даден акт или не. Има четири държави, които имат такива независими е, съвети. Французите може би са петата. Но 27 държави, всяка е, има своята не независим, но зависим всъщност, зависим и назначен от е, инстанция или орган, назначен от правителството, която проверява бюрокрацията и в съвета по конкуренция е, бе установено, че е, става дума за конкуренция между тях. Коя е, е най-добрата система? Къде се създава най-малко бюрокрация? И именно комисията трябва да атестира и да покаже, че тя осъзнава проблема защото всеки политик е, е има дадена цел, е, е, но трябва да може да се прецени какви са е, страничните е, щети от, от резултата бюрокрация. И това не е в фокуса на вниманието на, на комисията ние трябва да, да, да чрез тези е, независими оценки да кажем дали нещата са подобрили или не. И в това очаквам вашата подкрепа. Очаквам да работим заедно, е, да задълбочим работата си с парламента, но преди всичко с държавите членки трябва да работим в по-тясно взаимодействие. Вече посетих 10 държави членки, ще посетя и други. Е, ще взема предвид и това, което новите е, държави, но източноевропейските, Полша, Чехия, е, Словакия, Словения е малко по-далечко, но балтийските също там ще се опитам, ще се опитам да ги посетя, в, което не е много лесно, но да придвижа нещата малко напред. Но ключа държите вие в свои ръце и е, вие трябва да попитате е, и е, да е, кажете на комисията, хайде какво правите е, с е, е, е тази група на високо равнище. Докладвайте докъде сте стигнали. За моята работа е, е решаващо това и е, да имам вашата подкрепа, защото и времето, е, съжалявам, времето е много е, е, малко. Благодаря преводачите, че е, ме изчаках